Uh, okay, colleagues, uh, good afternoon and let's start the... Добър ден! Започваме след обедното заседание. Може би знаете, че комисията тази сутрин прие три важни документа във връзка с регистъра за имената на пътниците и споразумението за свободна търгови инвестиции с САЩ. Радваме се, че госпожа Малмстрём е тук и може да ни информира за тях. Веднага ще дам думата на госпожа комисаря за кратко изложение. Убедена съм, че и присъстващите тук депутати ще имат въпроси. Благодаря, добър ден, радвам се, че пак съм тук и мога да ви кажа докъде сме стигнали по някои въпроси, свързани с взаимоотношенията с САЩ. Както госпожа председателят каза, сутринта приехме пакет за взаимоотношенията с САЩ за това как ще възстановяват доверието от двете страни, възоснова на констациите на групата АДХОК. Във връзка с ПНР и споразумението за свободна търговия и инвестиции с САЩ, Що се отнася до споразумението за безопасни убежища и пристанища, госпожа Рединг ще ви ги каже. Първо, данните за споразумението. Въпрос, по който говорим отдавна е, подготвихме оценка, както се казва споразумението, три години след влизането в сила. Това не е преглед на изпълнението. Целта е да се даде оценка на данните по TFTP и да сме сигурни, че TFTP ще помогне за борба срещу тероризма. В доклада са описани начините по които данните могат да се използват на практика. Описани са и конкретни случаи. Комисията и Министерство на финансите работиха за да посочат конкретни примери за ползата от TFTP. Имахме поверителни срещи с Европол, с Министерство на финансите. Министерство на финансите направи преглед на много доклади. Независимо от трудностите и огромния материал, имаме широк набор от примери, които са представени в доклада. Ще, там има и конкретни примери от скоро за ползата от TFTP в Сирия. Очевидно е значението на данните TFTP дава възможност да се идентифицират и проследят терористите и техните мрежи. TFTP даде възможност да се потвърди информация от други източници. Въз основа на тези данни те е ясно, че историческите данни също има голямо значение. Когато постигнахме за споразумение за TFTP, от комисията трябваше да подпише споразумение за извичане на данни на американска територия. Съобщението, което ви е представено е резултат от дълъг процес на анализ на нова система, която да отговаря на изискванията на парламента и съвета. За да съберем цялата информация, направихме външно проучване Европол, контролния орган по личните данни и така нататък. Анализирахме различните варианти, за да започне дискусия. Това стана през 2011. Аз представих резултатите, но тогава ние не разбрахме в каква посока искате да вървите. Някои държави членки казаха, че извличането на данни за Европейския съюз би могло да бъде вариант. Но не проведахме обстойни дискусии в съвета, анализирахме различните варианти в зависимост от принципите, в стратегията, основни права, разходоефективност на всички всеки вариант, варианта за извличане и запазване на данни е вариант, който беше посочен много от вас. В този случай търсенията ще се осъществяват в Европейския съюз, но това няма да е да има разузнавателна стойност за САЩ и няма да осигури по-добра защита на личните данни. Защита на личните данни е от ключово значение, следователно трябва да извлечем, трябва да предвидим ясна процедура за защита на данните. Не могат, не могат да се правят търсения пряко в базата данни поради мерките за сигурност, така че трябваше да бъде създадена специална база данни. Това предполага ресурси, средства и усилия, за да се осигури съвместимо с изискваните за защита на данните. Този вариант се оказа, не е, че не е необходим, нито пък съразмерен. размерен и разбира се, трябва да се запитаме, искаме ли още една база данни, що се отнася до независима система на Европейския съюз. А, анализирахме различни варианти, за да разширим а, обхвата би могло да получим допълнителни възможности за борба срещу тероризма, но системата ще бъде много сложна и скъпоструваща и трябва да се пита, запитаме дали това е съразмерно. Също така изключихме два нереалистични варианта на пълно централизирана система на ниво Европейски съюз и на пълно централизирана, децентрализирана, е, управлявана от държавите членки. Оказва се, че, трябва, че най-добре е да има смесна система, като някои функции се осъществяват от държавите членки, а други от Европейския съюз. Европейския съюз може да има независимо средство за разследване, но това може да се окаже ненужно а, с оглед на съществуващите решения. Ще скуп, струва твърде скъпо, ще, необходими са много ресурси, поддръжката ще бъде скъпа и ще е необходимо създаването на нова база данни. Комисията не възнамерява да представи никой от тези предложения, но предоставяме на парламента и съвета да обсъдят вариантите и да ни представят предложения. Знам, госпожо председател, че а, говоря дълго, но има много предложения. Също така постигнахме споразумение за съвместен преглед по споразумението за резервационните данни и ПНР. Това беше през лятото. Експерти провериха дали Министерство за вътрешната сигурност спазва стандартите в нашето споразумение. Установихме, че това министерство действително спазва изискванията, филтрира данните за полетите, никога не са получавали достъп до чувствителни данни и предоставянето на данните е в зависимост от конкретния случай. Разбира се, има какво още да се желае. би могло да предприемем допълнителни мерки за деперсонализиране на данните от първия ден на въвеждането. Също така има напредък при използването на метода push и pull. Имаме по-добра координация. Тази година използването на по метода се използва при 0,3% и ние от до година преминаваме към система основана изцяло на метода ПУШ. Също така обсъждаме подобряването на реципрочността и полицейското сътрудничество в споразумението, както и прозрачността при механизма за защита. Докладът споменава, че Министерството на вътрешната сигурност приема мерки, които излизат извън е, споразумението предвижда се комисията да бъде уведомена в рамките на 48 часа при достъп до данни. Също така се препоръчва ускоряване на работата, така че е, за основа да се използва методът метода PUSH. Накрая няколко думи TFTP и вашето, вашият призив за замразяване. След медийните съобщения аз веднага взех решение да започна официални консултации в съответствие с член 19 на споразумението разговаряхме многократно по телефона, срещнах се лично и разговарях с, с Дейвид Коен в Брюксел и във Вашингтон. Също така посетих Белия дом и се срещнах с съветника по въпроса на сигурността на президента. Всички събеседници ми предоставиха писмени уверения, че американското правителство не е, е влизало в данните на е, определения доставчик. Разгов... Обсъдихме всички елементи, не съм получила данни информация за нарушение на споразумението. Също така сме в контакт с доставчика SWIFT. И те направиха свои разследвания и казват, че няма данни споразумението да е било нарушено. Разбира се, ние ще разгледаме този въпрос в бъдеще и до година пролета пак ще на... осъществим преглед. Аз реших да прекратя консултациите и вчера уведомих американците в този смисъл. Изпратих писмо, което вие също имате. Има липса на доверие между Европа и САЩ и сега ние решихме да повишим прозрачността и участието е, в този процес с цел възстановяване на доверието, както много от вас, както и гражданите на Европа, съм поразена от разкритията на Сноуден и за събирането на данни от страна на Националната служба сигурност по крайно несъразмерен начин. Всички ние са разбираемо е, сме разстроени и е очевидно, че трябва да се работи за възстановяване на доверието между двете страни. И в днешното съобщение с е, заместник председателя Рединг и Катрин Аштън Набелязахме мерки за възстановяване на доверието. Обсъдихме мерки в областта на личните данни, общо споразумение с САЩ. Надяваме се това да стане до пролета. Госпожа Рединг ще говори за необходимостта от преразглеждане на правилата по споразумението Safe Harbor. Също така обсъдихме възможността за международни преговори и работим с Американския конгрес, за да видим как обсъжданите в Конгреса и Сената реформи могат да повлияят положително върху Европейския съюз за да се установят граници върху дейностите Националната служба за сигурност. Тези дискусии продължават, някои от вас са запознати с тях, тъй като много от вас са посетили Конгреса. Много американски граждани също бяха смутени от разкритията. И, госпожо председател, е в най-общи линии това, което исках да кажа. Обедена съм, че ще има много въпроси и ще се постарая да отговоря на тях. Да, очевидно не сте прочели документите, но исках да дойда тук максимално бързо, за да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви много и наистина така е. Имаме дълъг списък от желащи да се изкажат. Преди да продължим нататък обаче, искам да спомена, както и вие споменахте, за заседанието на 9 декември. А, госпожа Рединг ще бъде а, тогава с нас, така че ще се видим с нея и тогава, и в Страсбург. Така че в началото, а, когато ви чух да споменавате именно тази необходимост да възстановим доверието между Европейския съюз и Съединените Американски щати, а, останах много доволна и а, а, вие идвате при нас с много положителни а, доклади, но пък от друга страна ние сме наясно, че ситуацията е доста сериозна заради липсата на доверие след последните събития, за които всички говорим от тогава насам. И така да започнем с нашите членове, техните коментари и въпроси, предполагам. Доколкото виждам, можем да започнем с господин Моралес. Заповядайте. Извинявайте, всъщност не бях видяла, а, че а, преди това иска да се изкаже господин Вос. Благодаря ви. Истината е, че е доста успокояващо. Благодаря за този доклад. Наистина, той ми действа успокоително. Това, което мен ме интересува е какво можем да направим. Изглежда, че няма превод на английски. Is it okay now? Yeah. Then please, yeah. shortly again. <laughs> so, nochmal vielen Dank für, Ihren, für die Darlegung. Повтарям отново, благодаря много за обясненията, които ни предоставихте, за това каква е ситуацията и как върви разследването. Това, което споменавам аз е свободата ни за действие, защото на мен ме интересува качеството на действията. Става въпрос за основни разпоредби от споразуменията, по които се водят преговори трябва да има някакво подобрение в а, тази сфера ли? Или подобренията, за които говорите, са от такова естество? какво, че от техническа гледна точка сме изправени пред големи пропуски. Мен ме интересува качеството на действията. Трябва по-добре да определим нещата. Или може би става въпрос а, за огромни пропуски, а не за нищожни пропуски. Благодаря много. Thank you very much. Благодаря много. Мисля, че можем да продължим нататък с следващите въпроси. Господин Мораес, заповядайте. Благодаря, Кинга. Да, и аз съм съгласен, че трябва да видим какви са качествените подобрения. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук сред нас днес. Наистина трудно е да се коментира при положение, че нямахме възможност да разгледаме съобщението подробно, е, за да дадем нашата реакция, но вашето усилие да комуникирате с нас е, е похвално и всичко е на време по отношение на комуникацията в целия процес, така че никакви оплаквания от там в това отношение. Също положително е, че в бъдеще процеса на консултация ще доведе до по-голяма прозрачност в системата на наблюдение. Всичко това е много добро. И това, което виждам от общението, ме кара да мисля, че бъдещето ще бъде по-добро и наистина ще ни трябва известно време да оценим качествено тези подобрения. И така а, остава за нас да свършим работата от своя страна, да направим тази оценка, но това, което трябва да оценим а, сега и да наистина да разгледаме подробно преди да продължим нататък е въпроса къде затваряме тази глава. Когато говорите за затварянето на главата, за това, че а, от Съединените щати каза, че не са нарушили данните и че няма нарушение на споразумението, мисля, че за да затворим тази страница ще трябва да направим а, нещо конкретно и да а, се върнем към резолюцията ни а, през октомври месец, а, когато говорихме за а, отхвърлянето на системата за проследяване на финансирането на тероризма, а, тогава в 26-ти на 26-ти, когато написахте писмо на, на господин Коен, говорих, в него се казваше, че анализа на данните а, показва, че Съединените щати и, се, а, и тяхното правителство не е нарушило а, изискванията на а, системата SWIFT и а, сега фактически, доколкото разбирам, темата на консултациите е дали и кой е атакувал тази система, за да се стигне до това нарушаване на данните. Дали обаче тази система а, е достъпена по други методи, освен през SWIFT, остава като въпрос. И не мисля, че става въпрос за другите начини, които са законосъобразни за достъп до тази система. Е, така че е, остава а, този въпрос. Наистина трябва да се отговори на този въпрос и не мисля, че достатъчно а, се грижим за това, така че преди да затворим тази врата, ще трябва, тази страница ще трябва да получим задоволителен отговор на тези обвинения. Остава много сериозен въпрос и не сме направили достатъчно дори ни като парламент, за да постигнем достатъчно ам, добър отговор. А, наистина не можем да да не продължим с анализа на досегашните и бъдещите ни отношения, но също така е много важна и тази тема. Благодаря Клод Софи Индвелт. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че госпожа комисара веднага дойде при нас, за да ни представи документите и много е, подробно ще ги прочетем. Но съм съгласна в много голяма степен с двамата колеги, които се изказаха преди мен. Клод каза, че страницата не може да бъде прехвърлена, затворена, главата няма как да бъде приключена. А ако продължа този паралел с книгите, е, може би ще си спомня за приказките от моето детство. Когато говорим за а, разследване, в което комисията пита а, на НСА а, дали а, тук вие сте нарушили системата а, за данни и сте неправомерно навле, а, навлезли в а, нашите данни и НСА е отговаря не, разбира се, че не сме. Това много ми напомня как червената шапчица пита вълка и а, дали ти изяде моята баба и той казва не, не съм я изял. Но тук става въпрос за нещо много по-сериозно. Ако говорим за техническо разследване, трябва да се проведе много сериозна работа, която наистина осърнява всякакъв, всякакво възможно съмнение. Ако говорим за разследване, НСА са последния ни адресат. Не можем да отидем и да ги запитаме, ами нарушихте ли правилата и те да ни кажат не, не сме и а, ние да се задоволим с това. Наистина трогателно, но аз а, не съм доволна от подобно действие. Така че, ако говорим за качествени мерки, проведеното не представлява такава за мен. А, двете споразумения за SWIFT и за ам, системата за проследяване на финансов, финансирането на тероризма, а, не може просто да се отговори, вместо това ще имаме друго европейско предложение. Не може отново да говорим тук за, а, за градивни мерки. И четейки вашето предложение, малко се притеснявам от обяснението или обосновката за причините, защо отхвърляте такава система за екстракция на данни на европейско равнище. Тя би означавала директно да използвате база данни SWIFT. Не, е това, което ние имахме предвид е когато те искат конкретни данни и наш, нашите експерти да извличат данните, това не означава директен достъп за а, специалистите, експертите от Съединените щати. Друго нещо, което ме притеснява. Вие казвате, SWIFT няма как сама да предостави това като данни, защото настоящата структура не позволява търсене на основата на лични данни. Но не не е ли това цялото основание на споразумението? Ако те не могат да дадат конкретни данни, то естествено това, което вие казвате, е, че те технически могат единствено да предоставят данни а, насипно а, в много в съвсем различен вид. Това абсолютно обезмисля споразумението, защото а, именно а, за това става въпрос да се ограничи прехвърлянето на такива големи маси данни да могат да се предоставят съвсем конкретни и а, ясни данни. Изобщо не съм а, доволна от това. Според мен наистина мерките за възстановяване на доверието са много а, необходими, но не само между Съединените щати и Европейския съюз, но между парламента и съвета и също за гражданите а, към техните институции, включително Европейската комисия. И се надявам, че а, след като прочета документите ще се поуспокоя, но до момента, както казва и Клод, няма как да затворим тази страница. Благодаря. Господин Киркоп. Не съм съгласен. Не съм съгласен напълно с предишния оратор. Най-напред искам да кажа, че оценявам дейността на комисията. В крайна сметка това е част от нейните отговорности. Не е част от отговорностите на парламента. Комисията изпълни своите отговорности бързо и ефективно. Приветствам това, че комисията предприе преглед на споразумението и мисля, че това би било достатъчно да удовлетвори разумните. Приветствам диалога, който в момента се води. Бих подчертал още един път и колегите биха очаквали да кажат това. САЩ е един от основните ни съюзници в борбата срещу организираната промишленост тероризма. Имахме възможност да се уверим в това и, трябва, и това трябва да продължи в бъдеще и когато даваме израз на тревогите си, това не бива да застрашава сигурността на европейците. Трябва да отделим въпросите на събирането на разузнавателните данни и ежедневната полицейска дейност. Приветстваме възможността за Европейска програма за финансиране на Европейска програма за проследяване на финансирането на туристичните дейности. Аз от доста години аз лично се опитвам да придвижа напред системата за резервационни данни на пътниците онези, които се вълнуват от взаимоотношенията с САЩ, би трябвало да искат да има такава система, регулирана в цяла Европа. Така че тук има е, доста противоречия, които не, не могат да бъдат решени бързо. Всички тези споразумения са много важни за сигурността и безопасността на гражданите. Европол се смята, че спазването на споразумението насърчава и увеличава сигурността. Работата по споразумението за проследяване на финансирането на терористите също дава резултати. Парламентът говори за създаване на гаранции, но няма желание да предприеме нещо, за да има нормативна база в интерес на гражданите. Аз лично се надявам да постигна напредък в тези области, в които имам известни знания. Но не можем да не се благодарни на комисията. Всъщност, това е част от е, задълженията на комисията. Мислят, че комисията си върши задълженията добре, за което и заслужават е, това да е, да получи признание. Председателката, моля бъдете кратки, за да мога да дам думата на всички. Господин Албрехт има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Малстрем, за изявлението. Най-напред аз виждам много въпроси в съобщението, които са много полезни за преговорите и работата по прехвърлянето на данни, правилата защита на данните. Аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху унез, именно върху тези въпроси и да отчетем факта, че от двете страни на Атлантика а, е, има огромни потоци с данни в двете посоки. Е, мисля, че трябва да съсредоточим усилията си върху общо споразумение защита на данните, нещо, което, за което настояваме отдавна те ни слушват внимателно, споменахте пролета, лятото и ни насърчават да постигнем споразумение, което да бъде одобрено от парламента. Това е от ключово значение. Разбира се, в него трябва да участват въпроси, свързани с промяна на нормативната база, за да се защити защитават, за да има защита на личните данни на европейските граждани. Това е един от най-важните въпроси, които обсъждаме при обмена на данните. Мисля, че парламентът постъпи разумно, когато каза, че ако няма напредък, или пък се тръгне в другата посока и се заобиколят гаранциите, които предвиждаме, ще трябва да понесем последиците. Последиците за нас тук в парламента беше, че поискахме замразяване на споразумението за проследяване на финансирането на туризма. Това е институционален проблем, при това сериозен. Защото ако Европейския парламент поставя искания и комисията ни им обръща внимание, ние не можем да се съгласим. И в резолюцията, гласувана от мнозинството, трябва казахме, че трябва да се търси съгласието на парламента за бъдещи международни споразумения. Ние не можем да влияем върху изпълнението на споразумението. Не можем да, да кажем кое според нас е ненарушима граница, след ако комисията непрекъснато ни пренебрегва. Що се отнася до програмата за проследяване на финансирането на тероризма, може би това, което се предлага не е съразмерно, както каза Софин Велт, ние искаме метод за извличане, за да и за да за да могат правоприлагащи органи да получат достъп до данни при подозрение, при риск. В момента не е така. В момента няма възможност за достъп до тези данни е, в зависимост от е, риск или конкретно подозрение. И накрая. Днес в Хафингтън пост прочетах. Националната агенция за сигурност събира документи и данни за а, е, посещаване на порнографски сайтове и а, за хомосексуалисти с цел компромати. В момент масовото наблюдение върви в посока, кое, която е напълно неприемлива. Тя подкопава демокрацията и върховенството на закона и аз не чувам това да се казва в съобщението. Бих искал да чуя, че незаконното от гледна точка на Европейския съюз достъп до данните трябва да бъде предмет на разследване, така че защо няма или има ли разследване върху кибератаките срещу институциите, държавите членки, сърверите от страна на чуждестранни или дори власти със седалище в Европейския съюз. Благодаря. Искам да ви кажа как стоят нещата. Седем души са се записали за изказване. Повече не приемам заявка. Ако всеки говори по 5 минути, не можем да приключим на време. Така че, моля ви, бъдете кратки, за да могат всички да се е, изкажат. Госпожо Маумстръм, първата ми бележка е следната. Много съжалявам. Така както започва документа, ми напомня много на а, документите от Демократична република Германия, когато се говори за връзките с СССР. Това е. Така че аз изпитвам а, погнуса към а, този вид а, документи и към. Съжалявам, говоря с малко циничен тон, но това, което е поместено в този доклад е напълно недостатъчно. Вие говорите за големите постижения. Но да видим какво е изброено в приложението. Струва си да погледнем събитията, които са изброени, не са свързани единствено и само с тероризма. Всеки един от вас може да погледне списъка. Всички а, постижения, които имат някаква връзка с тероризма. Но няма никакво доказателство, че Суифт е послужил за това. SWIFT никога а, не би могъл да бъде свързан за такива престъпления чрез тази база данни. Много съжалявам, но на техническо а, ниво на нас никой не ни го обяснява, никой не ни дава реални факти. 0,00%, просто нищо. Вече други преждеговоривши споменаха, че по отношение на SWIFT не се прави нищо. След това аз отново ще спомена за вечната дружба с СССР. Проверени са конкретни данни, но какви доказателства имате вие, че това наистина е сторено по този начин? Вие го гарантирате. Добре, ама и аз мога да дам, да гарантирам много неща. Това, от което имаме нужда е да кажете какъв, какви точно материали сте видели, какви доказателства имате, за да гарантирате, че това, което казвате е вярно. Някой разследвал ли е или разследва в момента а, това, че Агенцията за национална сигурност на САЩ е проникнала в а, Swift, в сървъра на Swift? Има ли някой в а, Европа, който да разследва този въпрос? Или не в Европа, някъде по света? Не говоря за писани документи, говоря за резултати Независимо в каква връзка SWIFT, който е свързан по някакъв начин с тези въпроси. Вие казвате, че за вас въпросът е приключил, разследванията а, са ясни и така нататък и така нататък, но вие не сте ни представили абсолютно никакво доказателство, никакъв конкретен факт казвате, че сте се придържали към споразуменията, но какви доказателства има писна ми? Наистина ми писна. Ако не ни представите някакво доказателство, аз няма да повярвам. Това е така. Защото, знаете ли, затваряме си очите пред истината. Вие, като комисар, комисията, съвета, всички ние сме за смях на гласоподавателите, които ще трябва да се изправят пред урните другата година. За какво ще гласуват? За какво след като дори не се гарантират основните права? След като дори не си правим труда да разследваме, за да видим какво в действителност се е случило сега да хвърляме пари за това, това е неприемливо. please be short as possible. Госпожа Сипел, имате думата. Моля ви за краткост. Ще се постарая. Аз лично след това представяне, и вярно е наистина, не, не успях да изчета всичко, което беше предоставено, но наистина неприятно е всичко това. Да, наистина подрито е доверието в Съединените щати, то трябва да бъде възстановено, но а, не може просто да се даде доверие на базата на някакви заявления. Не ми е приятно и а, не мога да отръка, че се подразних, защото има нещо, което не, се включва във вашето портфолио. Това е защита на данните. А, искам да подчертая, имаме такова а, общо споразумение с Съединените щати. Те нямат нищо общо с а, тези инциденти, които обсъждаме. Това го обсъждаме две години. Нужна е защита на данни. Това обаче няма нищо общо с а, е, нарушенията от наци... страна на Националната агенция за сигурност. Вие говорите за това като за мярка за възстановяване на доверието, но мисля, че са ни нужни изцяло нови процедури по отношение на защитата на данните както и във връзка с тези инциденти. Не става въпрос, разбира се, само за тайните служби на Съединените щати, а и за тези на други. А сега по SWIFT. Едно от нещата, които вие споменахте е, срещу извличането на данни на европейска територия са разходите. Вие казахте твърде къс, е, скъпо е. Това е наистина а, възмутително. След всичко, което сме казали за борбата с а, тероризма и за всички средства, които сме отделили за това в европейския бюджет, мисля, че 50 милиона евро има за въвеждане на а, европейската система ПНР. И комисията иска да си направи една нова система за контрол на границите. Това, разбира се, не е ефтино. Но що, всичко това приемате, но изведнъж, когато става въпрос за изричане на данни, е твърде висока цената. Ако правилно съм разбрала, вие казвате, че няма да имаме възможност да гарантираме стандартите, които а, искаме. Еми, тогава какъв е смисъла от защита на данни, щом не можем да а, постигнем собствените си стандарти? Тогава за какво преговаряме с, с Съединените щати? И тогава вие също споменахте, че няма да имаме добавена стойност и е, допълнителни ползи от това. Разбира се, е, все пак целта на извличането на данните е да няма големи масиви данни, които да се пращат на Съединените щати. Идеята е ние да филтрираме и да предоставяме на трети страни единствено и само конкретно отделени данни, които отговарят на определено запитване и искане. Това е добавена стойност и именно с тази добавена стойност трябва да се занимаваме. И така не мога да отръка, че се подразних и а, се надявам, а, че след като изчета тези документи а, ще се намали моето раздразнение, но се съмнявам. Моля ви да спазвате ограничението във времето. Има думата следващия оратор. Много съм доволна, че е тук комисария Латфорд тя е изпратила писмо на Министерство на финансите без да се допита до нас въпреки че ние гласувахме за замразяване на споразумението. Може би щеше да бъде тактически разумно да дойде при нас да ни обясни защо това не е необходимо, преди да изпрати писмото на Министерството на финансите, което е станало вчера. Това малко ми прилича на предва изпреварващ удар – и не критикувам комисията, но съм малко озадачена от това писмо. Озадачена съм от още нещо. Очевидно, проследяване, Програмата за проследяване на финансирането на туризма не е единственият достъп до данните. Това не е единствената организация. Много други организации имат достъп до данните. Нямах възможност да прочета доклада, но там написано ли е, че има други канали, за достъп до данните SWIFT. Но тук чета TFTP се използва за достъп до данни, които, до които нямат а, достъп други източници. Не знаех, че, това, че TFTP не е последната възможност за достъп до данни. Винаги съм си мислил, че това е първата и единствена възможност. Малко наивно съм разсъждавала. Бихте ли ми казали е, дали има отговор на този въпрос? Колко са каналите? Един или няколко? На трета страница говорите за оценка на това дали TFTP е изпълнил своите цели борба срещу тероризма. Ние запитаме питаме какво е, какво е доказателството, че тероризмът е възпрепятстван. Нещо не получаваме отговор. Uh, Madam Verjat, please, and please shortly. Госпожа Вержа, и кратко. Най-напред искам и аз да благодаря на госпожа комисария за това, че дойде тук веднага след като комисията е приела доклада, както и другите колеги. Нямах възможност да проща доклада само по диагонал. Прочетах комуникетата в преса и съм и малко съм озадачена от начина по който ни бяха представени нещата. Най-напред вие говорихте за ефективността срещу е, на борбата срещу тероризма и разходите. Не съм удовлетворена. Съгласна съм и с това, което каза колегата Ернст. Няма е, доказателство за е, е, ползата от е, данните в борбата срещу тероризма. Ние искаме да знаем по какъв начин използваните процедури и нарушаването на личните права и свободи е, са компенсирани като успехи в борбата срещу тероризма. Аз лично не, не разполагам с такава информация. Освен това се говори за значителната стойност на тези споразумения, но принципът не е чистата полза, а необхо, строго необходимата полза за постигане на целите, без да се посяга на основните права. Малко съм удивена от това, че неколкократно чух а, това, че споменахте Европол, сякаш това е малко важно. В крайна сметка, все едно, че в крайна сметка тревогите не почиват на нищо. Освен това, вие ни казвате, нямаме доказателство за противното. На мен ми се струва, че всичко това, което излезе в преста от юни месец на сам, създава подозрения и на каква основа, на какво основание казвате, че няма доказателства за посегателство срещу правата. Има още нещо, което не бива да забравяме. Основното е защита на гражданите. И тук съм на европейските граждани. Председателката, благодаря. Чухме вашите легитимни притеснения, но ако искате да чуете отговорите, трябва да побързате малко. Госпожа Лопес. Госпожа Малмстрем, когато получихме този доклад. Естествено, ние не успяхме да го прочетем. Благодарим ви. Първият въпрос обаче, който изниква в съзнанието ми е следното. Изглежда, че този, който е правил преразглеждането и оценката, не си е дал сметка точно какво се е случило. Става въпрос за един катаклизъм в а, действителност доверието, а, доверието е изчезнало. Освен това искам да попитам вие дали разбрахте, че ние наистина помолихме да бъде прекъснато действието на TFTP. Защото това, което а, ни казвате, това, което сега разбираме, че самите а, американци поставят а, под а, въпрос какво ще се случи с а, техните а, служби, с програмите за шпионаж. Дори а, депутатите от НП вчера говориха за а, прекъсване действието на а, пакета за ПНР. Разбирате ли? Доверието е на нула. Това, което трябва да мислим е как можем да се справим с тази ситуация, какво да направим, за да променим положението. Защото очевидно това се е случило преди не става въпрос само за разкритията, които станаха ясни. Това са неща, които сега знаем, но и самите американци разбраха, че не може да се извършва такава дейност в ущърп на правата на а, хората. Не става въпрос единствено за бразилските компании, не става въпрос а, само за телефона на госпожа Меркел. Нека да говорим за а, рамковата Европейското е, споразумение за защита на данните. Трябва да направим нещо. Може би резултатите ще бъдат различни, но това, което правите сега, да ни представите този пакет, все едно няма нищо общо с действително случващото се. господин Вайтенхолтер. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че дойдохте при нас толкова бързо. За съжаление, това е единственото положително нещо, което мога да кажа. Тази процедура бе разглеждана с изключително голяма скорост. Аз мисля, че не може да се затвори тази страница – също така не ми се струва добре, че тези документи да пристигат а, сега. Някои а, имахме достъп до тях а, още от сутринта, а, някои ги са ги разгледали преди един час. Аз, например, погледнах документите сега, преди няколко минути. Така не може да се води един истински дебат защото за да имаме истинско разискване, трябва първо да проучим тези документи. Не е достатъчно да се задават въпроси на САЩ дали а, са спазвали всички изисквания. Трябва да се а, прилагат а, по-внимателни подходи и методи. Отново ще повторим тук от трибуната на този парламент. Вие говорите за доверие. Трябва да имаме доверие на нашите американски приятели. Но самата вие виждате доверието на европейските граждани, както спомена Софи с този начин на действие се поставя под съмнение доверието им в цялата система и в тази процедура. По отношение на економическия шпионаж, какво се е случило точно? Интересуваме и по отношение на количеството, цифрите, колко а, терористични а, актове са били предотвратени. Чудесно е, че парламентът е бил чут в Конгреса на САЩ, но има и значителни европейски парламенти от държавите членки, които също трябва да бъдат допитани. Shortly. Доколкото виждам и госпожа Билт иска да говори съвсем накратко. А, не съм поискала думата, госпожо а, председател, защото по принцип не коментирам А, преди да съм прочела подробно и наистина се възхищавам на колегите, които коментират толкова много преди да се изчели това, за което става въпрос. Но, но все пак искам да попитам, задавам си въпроса дали това е правилното отношение да възстановяваме доверието, без да имаме конкретни данни. Чуха се такива а, крайни становища. Ние ще бъдем на Таняхо в Европа ли? А, да обявим война? Едва ли не е на Съединените щати ли? а, мисля, че трябва да направим стъпка назад. Така се възстановява доверието в цивилизования а, свят, когато се използва диалог, Суфи. Говори се с Съединените щати, защото не сме трибунала на света. Ние сме партньори, ние сме съюзници с Съединените щати. И знаете ли, Тук не става въпрос за целия свят, в който се осъществява това масово наблюдение. говорим за две споразумения тук, колеги. Говорим за споразумение. Това е свързано с двама партньори. И не мисля, че тук в писмото може да става въпрос за затваряне досието. Насякъде сме се съгласили да имаме по-интензивни усилия, по повече усилия, повече наблюдение, да работим заедно повече. Не казвам, че това е разрешено, а, нито че съм а, доволна, но все пак трябва да си припомним, че ние не сме трибунал, ние трябва да осигурим максималната защита на нашите данни, на нашите граждани и не мисля, че има смисъл просто наляво и надясно обвиняваме всички и да отправяме а, такива крайни обвинения. Това ме притеснява. Благодаря, госпожо председател. А, за госпожа Инта това е наистина емоционален а, въпрос и а, можехме и да очакваме и от нея, от колегите такива емоционални реакции, цели. А, и от самото начало аз казах, че е много сериозна загрежеността по отношение на липсата на доверие и Националната агенция за сигурност и Съединените щати и така е истинския въпрос. Какво можем да направим и слушайки се едни и други и съм съгласна с последната колега, че а, трябва да има диалог. Заповядайте, имате думата, опитайте се да отговорите на някои от тези коментари. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, че ще се постарая да отговоря на, доколкото ми е възможно. Наясно съм, че не сте прочели доклада, но наистина се възползвам от възможността да дойда колкото може по-скоро и винаги съм готова отново да дойда, когато имате още въпроси, когато ги формулирате и винаги от комисията сме готови да участваме в която и да било комисия, когато има нужда от нас. Разбира се, всичко това, което се случва около наученото, за това, което се, са правили в Националната агенция за сигурност. Всички сме а, а, ядосани, е всички сме а, възмутени и ние, и гражданите, и в Съединените щати, и в Европа. Наистина много от това, което се е извършило е незаконсообразно, това не е приемливо и има много процеси, които вървят, за да видим как може да а, доп... внесем допълнителна яснота и как да се действа. Това, което аз помолих, да разгледаме едно конкретно споразумение. Споразумението за системата за проследяване на финансирането на тероризма. Разбира се, има и много други паралелни процеси, а, но а, ние трябваше да направим доклад за, а, за първи път по ПНР и за. А, тази система, за да видим как действа тя, какво се прави конкретно в ПНР и а, като пример можем да ги а, споделим с комисията. Имаме вече тези примери. И освен това да видим какви са другите варианти за извличане на данни на европейска територия. И мислих, че а, има смисъл днес да се е, поговори за това. Комисията, разбира се, не игнорира а, е, призивите на а, е, Европейския парламент. Но вие искате прекъсване. Ако обаче прочетете текста, че а, има а, несъгласие за тълкуването на това, а, споразумение, следва да се организират а, официални консултации. И ако не се постигне споразумение, може да се а, а, прекъсне действието на споразумението. Няма как изведнъж едностранно да ги а, спо, а, да го а, прекъснем а, директно. И точно това направих аз. Моментално след вашия призив, призив аз инициирах такива консултации и естествено, че няма да сме спрем до там да попитаме нарушихте ли нещо, да ни кажат не, ами хайде да пием сега кафе. Разбира се, че ние продължаваме а, нататък, но така се провежда диалог. Задаваме въпроси, това сме го направили. Получили сме много отговори, получили сме пояснения и също така писмени а, уверения от а, Финансовото министерство и от а, Белия дом, а, че няма нарушение. Това е което може да направим от страна на комисията. Нямаме доказателство, че е нарушено споразумението и а, не можем да ползваме а, публикации в вестниците. Те не са достатъчни за да се докаже, че има нарушение. Това не е достатъчно, разбира се. Както виждате в писмото на Дейвид Коен, ние изграждаме отново доверието, не само спрямо споразумението, като работим повече с а, органите за защита на данни и а, така да имаме една по-пълна картина, за да може да продължаваме да следим това споразумение много внимателно и следващата пролет да направим отново преглед и да имаме, разбира се, последващи действия. Аз ще бъда отново при вас, когато това стане. В комисията, в целия колеж, решихме да затворим този конкретен аспект единодушно. по качеството на изграждането на доверие. Няколко елемента сме предложили в а, а, споразумението, няколко елемента, където според нас може да се подобри положението, а, бързото а, анонимизиране на данните, повече прозрачност, повече данни за статистика и така а, да действаме заедно към пълното въвеждане на системата по метода Push. Това разбира се е информация, която и вие ще получите. Като цяло имаме и много още работа. Не е приключило а, нашето усилие. Продължаваме да сме изключително загрижени за това, което е правила Националната агенция за сигурност по отношение на европейските граждани, европейските предприятия. С това работим и с вас и по това е, споразумение и е, по-широките теми, които ще допренесат за по-доброто доверие от страна на е, гражданите. Можете да попитате и вице-председателят на Европейската комисия Рединг, тъй като тя работи конкретно по тези теми а, и миналата седмица аз също в моите заседания и срещи а, чух не веднъж уверението, че всичко възможно ще бъде направено. Както знаете и президента Обама каза, а, че щом може, не задължително трябва Тоест има много предложения в компреса, Конгреса, които следим с голям интерес и не само се надяваме, очакваме стрикни на регламент, по-добрата, по-добрия надзор на това, което може и трябва да извършва Националната агенция за сигурност Съединените щати, ще бъдат а, установени и ние като европейски граждани ще имаме също по-голяма защита по извличането на данни. В SWIFT става въпрос за масиви данни. Там няма как да се обадите да кажете, може ли за София Ин 2 от данните да ми пратите? Има масивни, масиви от данни на основата на дадени критерии могат да се извлекат конкретни, конкретна информация. А, дали може да бъде направено това? Да, разбира се, може да бъде направено. Видяли сме, че е възможно. Въпросът е дали е желателно, дали е мотивирано, дали е съразмерно да се прави в момента сега, да се а, конструира такава база данни в Европейския съюз. Аз имам съмнение, но оставам на вас и на съвета Съвета в никакъв случай не преминава в тази посока, т.е. няма индикации, че искат подобна база данни, както и от тук, от вашата комисия няма докладчик, който да е назначен, нито някакви инструкции към нас, но разбира се, ако вие искате нещо по-различно, винаги може да направите своите заключения и предложения, така че следващата комисия да подеме работата в тази посока. Имаше толкова много въпроси, госпожо председател, трябва да ми помогнете, ако съм забравила нещо. Да, и разбирам, осъзнавам, че не сте получили всички отговори, но и ние не сме ги получили. Бихме искали съветът да проявява малко повече сътрудничество в разговорите с САЩ, но това не означава, че приключваме всичко и преминаваме нататък. Ще продължим да следим нещата, ще продължим да наблюдаваме нещата и естествено ще продължа да ви предоставям информация. Да, благодаря. Ясно е, че трябва да прочетем внимателно доклада. И ще бъде полезно да продължим този разговор след няколко седмици, след като прочетем доклада, пък и когато имате по-конкретни отговори и трябва да сме готови с някои предложения. Въпросите са взаимно свързани. И ако може, ще е, насрочим е, нова среща. Благодаря ви още един път. Благодаря и на всички колеги, които се опитаха да се вместят е, в по-ограничено време сега. Малко по-малко време ни остава за следващата точка която е Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането, ще се постараем да се справим. Yes, yes. Uh,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 Okay. uh, hello. Need to leave a bit earlier, but. Uh, okay, I will give you the floor. Yes, yeah. Sorry, I say, uh, we definitely uh, have to uh, continue after this uh, quite difficult uh, and controversial issue. И сега, след uh, този много спорен въпрос, ни предстои друг, надяваме се, малко uh, по-малко спорен. През март комисията предложи да се създаде такава програма за обучение, за да се изгради обща правоприлага, култура на правоприлагането.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 Предвидени са няколко оратори и затова предлагам да дам думата веднага на докладчика госпожа Хуйон. Тя съжалява, че не може да бъде тук. Всички ние искаме се по да остане независим от Европол все по-изпитва влиянието на въпросите за обучението, но вие изслушахте становището на различните агенциите и нашата парламентарна комисия е против всякаква форма на сливане. И 25 държави членки са също против. Тъй като госпожа Матьо не е тук, ще дам думата на господин Прибе от Генерална дирекция вътрешни работи да вземе думата. Той трябва да си тръгне по-рамо и след това ще дам думата и на останалите. Заповядайте. Благодаря, ще се постарая да бъда максимално кратък. Разбирам, че изоставаме от времето. Комисията през март тази година прие съобщение за програма за обучение по правоприлагане и целта е да се представи координиран политически подход и висококачествено обучение на правоприлагащи служители във всички области с акцент върху трансгранични въпроси. Полицейската дейност има ясно международно измерение и е задължително полицейските служби да имат обща полицейска нагласа за изграждането на обща европейска култура. Обучението е, всъщност е разделено на четири области, е, така че да се обогати обучението в, на национално ниво. И така, целта е да се засили европейското измерение. Второ, втория блок е по-задълбочено познаване, запознаване с международното сътрудничеството, общи инструменти за обучение за полицейските служби, предоставяне на най-добрия опит така че третите страни да се възползват от него. В съобщението се прави ясна разлика между четирите области. Блок 1 и 2 са в компетенциите на държавите членки, които извличат полза от подкрепата от гледна точка на инструменти за обучение. Блок 3 и 4 са насочени към конкретни теми, съответстващи на приоритета на Европейския съюз. Един пример – в съобщението в чет... предвижда в четвърти блок обучението да бъде неразделна част от при разработването на гражданските мисии в трети страни. Тук се позоваваме на системите за обучение и обучението като предпоставка за такива мисии. Днес Днешната среща е чудесна възможност да обсъдим изпълнението на програмата, но също така и да отчетем значението на обучението на европейско ниво. Целта е да разработим общ подход, да си се избегне дублирането на ресурси. Комисията благодари на СЕПОЛ за това, че организира тази среща. Всъщност, като отчитаме значителните усилия, в, при разработването на това мероприятие е време да запреминем към фазата на изпълнението. Съобщението от март предвижда СЕПО да бъде двигателят за изпълнение на програмата за обучение, като гарантират ясно сътрудничество с държавите членки и, и, и с агенции и други заинтересовани лица. Разбира се, ние не можем да не се съобразим с някои ограничения, които възникнаха междувременно. Накрая ние ще продължим да водим разговори по бъдещето на СЕПО, от наша гледна точка през последните месеци може би сме пренебрегнали анализът на същината на въпросите, така че може би сега имаме възможност да се занимаем по-подробно с европейското измерение на правоприлагането. Разбира се, не бива да забравяме, че по принципа за субсидиарност голямата част от обучението си остава правомощие на държавите членки. Благодаря. Няма съмнение, че обучението по правоприлагане е много важно. Господин Шродер от Сепол, заповядайте. Благодаря, благодаря на организаторите за на тази среща. Ще се спра на три основни въпроса. Най-напред кратък преглед на структурата, бизнес модела и портфела няколко общи думи за бъдещето по правоприлагане в Европейския съюз и основните ползи от програмата за обучение по правоприлагане. Както казах, един от ключовите елементи на този модел е следният. СЕПО се основава на мрежа на всички полицейски академии в Европа. Това е основната сила на СЕПО. От една страна обединяваме е, уменията и знанията на всички партньори, от друга страна оказваме подкрепа на партньорите в държавите членки за по-нататъчно развитие на дейностите. Също така търсим сътрудничество с всички останали агенции на Европейския съюз. Един прием е през последната година Европол, Фронтекс и разработиха съвместни мероприятия. И това беше възможно всяка агенция да научи повече за останалите. А, също така сътрудничим с Агенцията по основни права. Според нас това правата на човека са хоризонтален аспект, който има връзки с останалите. Не бива да забравяме и другите агенции, с които си сътрудничим. В този момент ние работим активно заедно. Също така, за да преодолеем разликата между теорията и практиката и да сближим правоприлагането и науката, имаме нужда от правила за работа на полицейски служители с регламентите. Няколко думи за нашия бизнес модел. Ние привличаме всички заинтересовани лица, правоприлагащите органи, но и всички агенции от, още от етапа на планирането. Включваме ги и на етапа на изпълнението на изпълнението. Правим оценка на потребностите от обучение и сега работим по приоритетите. Около 40% от обучението ни е посветено на полицейските приоритети. Нашите дейности, както казах, се изпълняват от академиите в държавите членки. Освен класическите семинари и лекции, имаме различни електронни, дистанционни модели. Провеждаме програми за размен, за обмен на и в момента тази година отчетахме 7000 участници. Работим в западния Западните Балкани. Мрежата на СЕПОЛ играе го важна роля в изграждането на капацитет в Европа, що се отнася до общата правопри... култура на при... правоприлагането. Обучението играе важна роля. Нашите дейности при които събираме служители, даваме им възможност да обменят опит – е много важен принос към изграждането на доверие и развитието на обща култура. Няколко думи за бъдещите аспекти на обучението по правоприлагане в Европа. През следващите месеци ще се вземе решение за Стохолмската програма и ние препоръчваме ясно място и роля на обучението като допълнение на всички останали дейности. Също така сме наясно, че в бъдеще трябва да сме готови да работим с по-ограничени ресурси и за тази цел ще съсредоточаваме върху качеството във всички области. Няколко примера. За бъдещото развитие ще обръщаме повече внимание върху качеството на програмата, сертификацията и мислим също така за качеството на преподавателите, и бихме искали система от сертификация за преподавателите и база данни за преподаватели. Трябва да помислим и за качеството на участниците, дали обучаваме правилните участници, достигаме ли до най-добрата целева група с, при наличието на по-малко ресурси трябва да бъдем по-прецизни, трябва да измерваме и въздействието по-добре и накрая също така качеството на учебната среда, особено онлайн. Това ще бъде по-важно в бъдещето. И тук трябва да инвестираме в електронна учебна среда. Няколко думи за ползата от а, системата за обучение по правоприлагане. Както казах, ние получихме подкрепа на комисията от самото начало. Направихме анализ на това какво има на пазара и кой ще участва. Ние ценим високо принципите на тази система за обучение. Както беше казано, смятаме, че това е ясна структурна отговорност за национално и регионално ниво, но също така и за ниво Европейски съюз. Принципът за субсидиарност е, трябва да се спазва, що се отнася до ролята на агенциите. Тя ни дава възможност да постигнем синергия, укрепване на системите за координация е нещо, което е необходимо. То е добре развито, но трябва да се стремим към повече. Що се отнася до външното измерение на правоприлагането, ролята на полицейските мисии, подготовка за мисиите – Смятаме, че има потенциал за по-добра координация на усилията и тук имаме предвид дейностите на ниво държави членки, но също и Европейски съюз. Както казах, СЕПОЛ е готов да играе своята роля при изпълнението и се очакваме да си сътрудничим с вас и в бъдеще. Благодаря за това изложение. Господин Боробио Леон от Испания има думата. Моля ви, не, не дейте да се разпростирате на повече от 5 минути. Президента, muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación. Благодаря много за поканата. Благодаря много на Сепол за това, че ми предоставиха тази възможност, възможността да представя гледната точка на националните обучителни а, обучаващи органи. Аз съм подготвил една малка а, презентация. Моето намерение е да ви дам а, обща представа за а, обучението в а, Европейския съюз, основавайки се на модела, който аз познавам, т.е. испанския модел. Има 4-5 точки, на които ще се спра, спра. Става въпрос за испанския модел, основните държавни органи, нивото на образование за служителите от гражданската гвардия и същото по отношение на националната полиция. Става въпрос за две различни звена. Също така ще се а, пара за това как ние виждаме европейската схема за обучение в областта на правоприлагането от гледна точка на националното му приложение. Това е един испанският модел има една основна характеристика. Съществуват различни звена. Това е нещо, което съществува и в други а, държави членки. Можете да видите, че 5,2% от а, все, се падат а, полицейските служители на всеки а, 1000 души. Гражданската гвардия и а, националната полиция, това са основните полицейски а, звена. Между тях а, съществуват тесни връзки на сътрудничество. А, цифрата, която ви казах преди а, малко, а, включва над 150 хиляди полицейски служители, които зависят от държавата. Те са разпределени между Гражданската гвардия и Националното полицейско звено. Всички тези полицейски служители са разпределени по цялата територия на страната. Прозрачност, заслуги, това са някои от основните стълбове, върху които се изгражда повишаването и въобще работата на тези служители на каква основа се осъществява обучението. Имаме а, Министерски съвет, имаме след това компетентното министерство. Те спускат а, схемите за обучение и тези схеми за обучение слизат на по-долно равнище до отделите, които вече отговарят за изпълнението на тези схеми. Има а, Отделните а, звена имат своя собствена структура, има м, академии, има оперативни звена, има електронни платформи, а, студенти, професори и естествено а, полицейската иерархия. И обучението се адаптира спрямо а, нуждите, зададени от населението и от обществото. По отношение на гражданската гвардия става въпрос за професионално обучение, специализация и висше образование. Става въпрос а, и, и за а, смисъл, че става въпрос а, не само за висше образование, за обучение след а, гимназия. Всички тези звена са интегрирани в европейското образование, болонската система по отношение на гражданската гвардия, лейтенант от гражданската гвардия излиза с такава степен, която е еквивалентна на университетска диплома. В полицейското звено Положението е много подобно, има начално обучение и има след това обучение за специализация и, прек... и а, повишаване на квалификацията. Отделните категории рангове са ясно разпределени. Това може да го видите в диаграмата. И накрая искам да спомена, че и това звено е част от болонската система. Инспекторът в крайна сметка излиза като магистър по отношение на входните тестове. Те са същите като за университет и от там инспекторите излиза с кредити, които съответстват на магистърска степен. И накрая само още няколко думи. Центровете за обучение в държавите членки обикновено отговарят на изискванията за центрове за най- възможно най- добро, добро обучение. Тези центрове от своя страна са част и от СЕПОЛ. Това също е гаранция за качество на извършваните там дейности. Имайки предвид всичко, което току-що посочих, въпросът, който логично следва е дали съществуват основи за ефективно прилагане на тази схема в държавите членки. По мое мнение, въпросът, отговорът е положителен. Да, съществуват основите, тъй като всички системи са адаптирани към европейската рамка за обучение, към болонската система. Така че отговорът е да, такава база съществува, както за първоначалното обучение, така и за специализацията е много лесно да бъдат изпълнени изискванията на Европейската схема за обучение. И накрая можете да видите една диаграма. Според нас това може да бъде приложението на Европейската схема за обучение. Това е мрежата, която обаче се нуждае от, от мерките и от подкрепата на Европейската комисия, от сътрудничеството на останалите европейски агенции, които са компетентни по тези въпроси. Благодаря много. Благодаря. Три ма, още а, лектори имаме, но тъй като господин а, Прибе, трябва скоро да си тръгне. Ако имате конкретни а, въпроси, кратки и конкретни въпроси от, а, към комисията, сега е момента, а, за да можем да се справим. Господин Бронс, заповядайте. Моля ви за краткост. Конкретен, надявам се, и кратък е въпроса към господин Прибе. А, ще се опитам да съм кратък, но не можах, да, не ги разграничих фактически въпросите си към различните а, е, оратори. Въпросът ми е кой а, е, бива обучаван Европол, а, е, на нашите или на трети страни а, полицаите, говорим за високо ниво офицери или и преподаващи след това в а, държавите членки или само тези по а, границите, кои категории престъпления ни. А, интересуват, какви са основните умения, които се преподават, има ли, всъщност става ли въпрос само за разследване или говорим за материално-правни въпроси. Ще спра до тук и по-нататък ще продължа. Мисля, че това така или иначе няма да, така или иначе няма да му стигне въпроса на господин Прибе времето. И от мен един кратък въпрос, каза председателката. Ние наистина се борихме с а, а, това несместване на двете институции, защото доколкото разбрахме, комисията искаше да спести а, малко средства, но така ли не, че разбрахме пред няколко месеца в а, а, Страсбург, че се започва новото училище за полицейски служители в Европа. 90% се финансира от комисията, което е почти 1 милион евро. И а, господин Шродер спомена, че само а, усилието по определенето е много. А, самото разпределение кой какво обучава е доста трудно. А има и други процеси, които вървят за институциите. И така, не разбирам съвсем напълно а, подхода на комисията, така че ако може да ми отговорите. Благодаря много, госпожи, господин. А, е, благодаря много, госпожо пред, председател и това, че се съобразявате с моя натоварен ден. Както каза господин Брос, наистина много от въпросите са извън моята компетенция. Всички те, всички въпроси, които повдигнахте, са изключително важни, но а, Разбира се, целта на схемата е да се обучават а, полицейските служители на е, държавите членки и Европол, които също са практически на държавите членки, изпратени в Европол. И така категориите обучение са свързани с основните четири насоки, които се опитах да обясня. Разбира се, не става въпрос да се ограничи тази а, схема за обучение само за а, служители, а, са, които се занимават само с трансграничните теми, ако мога така да се изразя, но това наистина е една от а, м, приоритетните теми. Именно там се намират повечето от полицаите, където се налага да работят от двете страни на границата, било то белгийско, холандска или френска граница. Това е един от аспектите, но не се ограничаваме само с това. Не мисля, че има каквато и да било идея за ограничаване на а, техники за разследване обучението. Опитах се да обясня, че първата насока е, е, доколкото възможно, да има в един момент представа за всеки полицей, полицай, че съществува едно измерение от тяхната дейност, което също е обект на работата на Европол и така да се предлагат възможности от страна на агенции като Европол. Както знаете, една от тема ните на предложението за Европол е посочена там, свързана с знанието на, на местните полицейски правоохранителни органи, това доколко те са наясно с а, а, какво може да помогне Европол тази а, информираност е на различни нива и всичко това трябва да се включи в схемата, но все още не сме на етапа, на който да може да кажем ето това и това трябва да стане. А, на този етап можем да обясним какво сме се опитали да направим и това е, което сме постигнали четири области – които са отвъд националното ниво на обучение на а, първохранителните органи. Трябва да спомена, че а, е, не знаех, но току-що получавам информация, че става въпрос за двогодишен проект. Но това не е а, академия за обучение точно, но ще ви предоставим допълнителна информация по тази конкретна а, тема по конкретния проект. Може да ви звучи а, малко противоречиво да се разпространява тази именно схема за обучение, точно когато се ограничават бюджетите масово и спестяваме средства, но това е всъщност и една от причините да търсим решения за организирането на тази дейност по най-ефективния финансово възможен начин, но както казах, важно е да имаме разбиране за тази линия на политиката и след това ще намерим най-добрия вариант за осъществяване. Но между другото, след всички тези обсъждания имаме толкова теми а, в а, тази тема. Много привлекателен проект европейски, който може да се разпространява в област, където а, образованието и менталитета а, на държавните а, служители, това не е критика, а, е по-скоро организиран навътре, на национално равнище, а, то, а той вече трябва да бъде трансграничен. Благодаря. Благодаря ви за това, че се включихте в нашето кратко изслушване, работен семинар, казва председателката. Сега искам да се обърна към останалите трима оратори на следващия панел и ако ни остане малко време, може и да проведем и дискусия. Така че много ви благодаря за изказването. Благодаря. А, първо благодаря, че сте тук сред нас. На първо място се обръщам към господин Варн Хелм от Фронтекст. Имате думата и моля ви да се справите за 5 минути, за да имаме малко време и за дискусия след това. Благодаря много, госпожо председател. Искам накратко да ви представя европейската рамка за секторни квалификации за а, охрана на границите и как. Тя е свързана с а, обучението в областта на правоприлагането. Frontex а, предоставя обучение на правоохранителните органи, които работят на границите. Това беше заявено и на Европейския съвет в Тампара, че трябва да бъдат специално обучени специалистите по границите. Това е споменато и в нашия мандат че Фронтекс съдейства на държавите членки при обучението на националните а, охраняващи граници, включително а, разработването на общи стандарти. И така, проистичайки от това, а, от тези а, заключения на съвета, програмата от Стокхолм и процесите Болония и Копенхаген, Болонския процес а, за образователната и обучителната а, схема и съответния от Хоп, Копенхаген. Всички те подчертават а, контрол на качеството и а, всички други аспекти на обучението. Както вероятно знаете, схемата за обучение през целия живот е основният инструмент за постигане хармонизация, мобилност и сравнимост на квалификациите в Европейския съюз. 2008 година беше прията тя и тя определя основните стандарти в а, тези области. Всяка държава членка има или разработва национална рамка за квалификациите NQF, която е, е приемането на европейската рамка на национално равнище. Тези рамки включват всички е, образователни системи и обучителни системи на национално равнище и всички тези рамки са свързани с европейската рамка за квалификации. Вече съществуват няколко европейски а, такива схеми в областта на архитектурата, а, корпоративното право и така нататък, но а, нашата е първата в областта на правоохраняването. Ние приемаме съществуването на различни а, организации с функции, свързани с охрана на границите. Рамката е свързан с задачите по охраняване на границите, а не с функциите на различните институции. Определят се ясно и отделно задачите по охрана на границите и се разграничават от другите дейности. Определят се ясно отговорностите в тази област. Рамката представлява общи стандарти за обучението на а, работещите по охрана на границите и а, ясно се определя а, необходимото обучение, а, обучителните програми и а, при другите сектори, като митници, правоохраняване може също да се разработят подобни рамки за квалификациите и според процеса от Болония могат по този начин да се създадат, създаде синергия. Това е координиран подход за обучение в областта на правоохраняването и тази рамка допринася за по-нататъчното определянето на обхвата на Европейската система за обучение в областта на правоприлагането и избягването на препокриване. Факт е, че целите и задачите на Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането са а, почти същите като тези на Европейската схе, а, рамка за квалификации за охрана на границите. Всъщност тази рамка е толкова важна, колкото и окончателният резултат. Тя трябва да започне с много обстойно определяне и анализ на задачите, валидирането на различните задачи и така извличане на нужните квалификации и по-нататъчно действие за акредитация и квалификация. Фронтекс прилага секторната рамка за квалификациите а, за, за образователните продукти и ние започнахме превод на рамката и създаването на курсове на основата на рамката и а, осъществяването на схемата за обучение се прилага за всички правоохраняващи органи с гранични, функции на границата. Осъществяването на схемата за обучение в областта на правоприлагането е подпомогнато от рамката и се използва и методология, която е на разположение и на другите агенции. Госпожо председател, Искам да приключа своето представяне, казвайки, че а, нашата рамка е много а, силен принос в схемата за обучение в областта на правоприлагането. Благодаря ви много. Продължаваме нататък. Обръщам се към госпожа Югюнгор от ФРА. Заповядайте, Агенцията за основните права. От името на Агенцията по правата на човека искам да кажа, че тя е част от Агенцията по вътрешни работи. Ние се опитваме да извлечем измерението основни права в дейността на Агенцията по правосъди вътрешни работи. Данните, които събираме и анализираме, мога да помогне на агенцията, като решава как да реагира на различни ситуации. Например, когато говорим за трафик на хора, един от основните проблеми, с които агенциите по правосъдие и вътрешни работи работят – ние се опитваме да поставим акцента върху гледната точка на жертвата. Разбира се, ние анализираме с, събитията от гледна точка правата на човека. Приветстваме факта, че комисията излезе с, с съобщение по обучение и в това съобщение смята, че правата на човека е важен аспект на полицейското обучение. Ние не можем да не говорим за полицейска дейност без права на човека и това трябва да намери отражение в обучението служителите трябва да разполагат с необходимите знания и умения, за да бъдат професионалисти, които в работата си зачитат основните права. Нашата агенция събра много данни, имащи отношение към правоприлагането и обучението за него. Ние обслужваме Европа по дискриминация, антисематизма, престъпления срещу омразата към ЛГБТ, например, основната констация на проучванията е, че има системно, е, системно е, дъмгосване на хората и недостатъчно предоставяне на данни на полицията. Защо хората не съобщават на полицията различни нарушения на тяхното право, е, че хората няма доверие в полицията, смятат, че тя нищо не може да направи. Освен това смятат, че полицията се отнася към тях с дискриминация. Това е ключово послание за полицията да се изгражда доверие към тях у всички части на обществото. Обществото е основна предпоставка за създаване на организационна култура, която да следва отчетността и е, отговорността и да се ръководи от правата на човека. Сега госпожа Манке от Европол има думата за 5 минути. Благодаря. Най-напред благодаря за тази възможност да бъда тук. Благодаря на СИПОЛ. Um, I would like to take this opportunity to emphasize the excellent cooperation we are having with CEPOL in training matters. Uh, Uh, but I also would like uh, to give you outline uh, a little bit about what we do at Europol exactly. Няколко думи за нашите дейности в Европол. Ние получаваме често искания от държавите членки за оперативно обучение по методи за правоприлагане и анализ на престъпленията. Също така при нас идват и стъжанти от държавите членки, много се зарадвахме, когато СЕПОЛ ни даде възможност да участваме в анализа на анализа на потребностите от обучение. Обедени сме, че структурирания подход към обучението по привоприлагане ще направи обучението по-ефективно. Заедно с това смятаме, че тази система за обучение ще даде възможност за разпространение на знанията и разработване на общи стандарти. Ние при... подкрепяме европейската схема, смятаме, че тя ще даде възможност на полицейските служители да се въоръжат с тези знания, които са им необходими, за да се борят с трансграничната престъпност. Е, приемаме, че СЕПОЛ играе централна роля при координацията на обучението. Това е естествен избор за схемата за обучение. СЕПОЛ има пряк достъп до наличните знания и преподавателите чрез полицейските академии. СЕПОЛ обединява и компетенциите от Агенцията по вътрешни работи и правосъди. През последните години СЕПОЛ и Европол работят заедно. Ние осигуряваме курсове, разработили сме няколко курса заедно, особено в областта на анализа на престъпленията, но също така и по конкретни области, като киберпрестъпленията. Сътрудничеството доведе до разработване на най-добри практики и стандарти. Например, разработили сме курсове за подготовка на преподаватели, така че преподаватели да преподават определен курс в своята страна на родния си език. Разработваме общи програми и така нататък. И в бъдеще сме готови да даваме своя принос с лекции, курсове и нашата мрежа, за да може да бъде схем... за да може схемата да постигне успех. Накрая искам да кажа, че според мен Съвременните методи на преподаване ще изиграят важна роля, за да можем да достигнем по-голяма аудитория и по този начин да положим основата на обща европейска култура в областта на правоприлагането. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Обучена, убедена съм, че сега имаме по-пълна представа за европейската схема за обучение в областта на правоприлагането. Не знам дали тук са останали депутати, които да задават въпроси. Ако няма, Да, не съм много. Аз имам един много кратък въпрос. към господин Варниел. При, е, имахме наскоро разговор за специалния доклад на омбудсман за това какво предприема омбудсмана във връзка с искания за убежища от граждани на трети страни но бях повдигнати някои притеснени, защото Frontex отказва да се занимава с отделните оплаквания, тъй като казват, че има служител по правата на човека. Но може би това е въпрос, който се заслужава да бъде обсъден тук. Не знам дали познавате този доклад. Madam Chair, I'm afraid I'm the wrong Госпожо председател, не мисля, че съм точният човек за отговор на този въпрос. Аз съм наясно с ситуацията, но не аз мога да отговоря. Благодаря. Просто като една бележка под линия, аз участвам в консултативния форум към Frontex, органа, който се създаде, създаде на основата на вашата инициатива така че да се предоставят съвети и консултации в областта на човешките права на Frontex и по отношение на структурата и а, систематично, както и по отношение на конкретни оплаквания. Искам просто да ви уведомя, че ние сме заедно с Организацията на гражданското общество и Международната организация като съвета на Европа в този консултативен съвет и работим там от една година заедно с Frontex, за да създадем този механизъм за мониторинг за човешките права. Разбира се, това включва и конкретните индивидуални а, оплаквания, които потенциално могат да се случат по време на операции на Фронтекс. Просто като информация към вас. А, и а, в а, тази обща дискусия ми се струва подходящо да кажа, че не трябва да загубваме представа не само а, като цяло а, за оплакванията, не само потенциалните по отношение на Frontex, но и тези, които се случат на национално равнище. Господин Бронс също иска да зададе въпрос. Няма микрофон за господин Бронс.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 Факт е, че пълното спазване на човешките права са, е дълбоко интегрирано във всички дейности на Frontex. Така че без значение за какво ниво а, говорим, пълното спазване на основните човешки права е винаги включено. Току-що ви представих а, а, рамката за охрана на границите човешките права също са много засилена част от тази рамка и както споменахме по-рано, представител на агенцията е в а, консултативния форум и това също гарантира факта, че сме наясно с всички тези въпроси, макар че винаги има едно равновесие, което трябва да се пази между безопасност, сигурност и свобода, мисля, че сме в правилната посока. Благодаря ви много. И така, доколкото виждам, няма други въпроси или коментари, така че благодарности на всички, които участваха и в първи, и във втория панел. Благодаря много за това, че ни помогнахте да разберем а, малко повече за вашата сложна дейност. Сигурна съм, че ще продължим с този тип дискусии.